Валю ще поеме функция, която е несъвместима с дейността и на парламентес. Да, аз ги поздравявам и поради факта, че от 7 и 9 април и 11 май ще поемат своите функции, ще информираме съответно националните власти. Компетентните органи от Естония съобщават, че госпожа Сакс ще заеме мястото на господин Падар от 7 април след приемане в Европейския парламент, както и съгласно член 4, госпожа Закс се приема от 7 април 2014 година, така че казвам отново добре дошла на нашата колега. И съгласно член 3, алинея 2 на нашия регламент, тя